Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir nehmen unsere Председателката. Добро утро. Продължаваме работа. Добре дошли на заседанието на Комисията по бюджетен контрол. Предстои ни много работа. Разполагате с проекта на дневен ред. Не са представени искания за промени в него. С това дневният ред се счита за прият. По точка 2 от дневния ред в бюлетина на Комисията по бюджетен контрол е описан езиковият ни режим за днес. Заседанието ни може да се следи на живо онлайн по целия свят. Преминаваме към следващата точка – гласуване. Предстои да гласуваме по становището на колегата Вали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 Приема се с един глас разлика. Изменение 4 за, против, въздържали се. Приема се със същото мнозинство. Изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по целия текст на становището. Моля гласувайте електронно, по именно гласуване. Моля гласувайте. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Приема се с 23 гласа за, няма гласове против, двама въздържали се. Поздравления за колегата Вали. Преминаваме към становището оценка на стратегията на Европейския съюз за младеща. Докладчик е колегата Дерек Вон. Искате ли да вземете думата? Не. Пристъпваме към гласуване. Изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 3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 против, въздържали се, приема се. Изменение 15 за, против, въздържали се, приема се. По именно гласуване по цялото становище, моля гласувайте. Край на гласуването приема се с 21 на 2 гласа. Поздравления за докладчика.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 17 за, против, въздържали се, приема се. 18 няма да гласуваме. 19 отпада. 20 също отпада. 21 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 1 за, против, въздържали се, приема се. Отпадат изменения 22 до 25, 26 за, 26. 26. Компромисно едно включва 22, 25 и 24 изменение, както и 23. Мога само да ви помоля ясно да оказвате с плюс и минус по измененията,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 Приема се. Мисля. Нека проверим. Гласуваме електронно по 41. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Всички ли гласуваха? Приема се. 42 в две части. Първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, може би се отхвърля. Нека проверим. Гласуваме електронно по втората част на 42. Край на гласуването. Отхвърля се с един срещу един глас. 43 за, против, въздържали се, приема се. 44 за, против, въздържали се, приема се. 45 отпада. 46 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по целия текст на становището. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 24 гласа за и 1 глас против. Поздравления за докладчика. Благодаря. Приключихме с електронните гласувания. Преминаваме към точка 6. Специален доклад 21 от 2015. на тема ориентираният към резултатите подход в действията на Европейския съюз за развитие и сътрудничество. Добре дошъл на представителя на Сметната палата Карел Пинкстен. Тук е и докладчикът ни Барт Стас. Моля онези, които искат да си тръгнат, да не шумят и да не се сбогуват с колегите си. Трябва да продължим, защото имаме много работа. Моля да напуснете залата колкото се може по-безшумно. No, es ist völlig sinnlos, das, also hier den Appell zu machen, weil es tut sowieso keiner. Никакъв смисъл няма всъщност да ви моля за това, защото така или иначе никой не го прави. Господин Пинкстен, добре дошъл, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа депутати, ако ми позволите, е, бих искал да направим малко по-дълъговото от обикновеното, защото това не е стандартният доклад, свързан с ам, резултати, постигнати с определени средства, ефективност и прочие, е съвсем специализиран по своето естество доклад. Той е по-технически и предполагам, че няма да има много задълбочен дебат но като информация ще ви е полезен и за това а, бих желал да ми позволите да направя малко по-пространен увод. А, разбира се, госпожо председател, можете да ме прекъснете по всяко време. И така, нека първо да кажа няколко неща за документа. Както вече казах, това не е обичайният тип специален доклад – на Сметната палата. Обикновено нейните доклади се занимават с економическата ефективност. А този доклад е по-различен и може да ви бъде много полезен и на вас като депутати, и на служителите, които работят за вас. За какво става дума? Става дума за основните рискови области. Това е първата ключова фраза, свързани с ориентирания към резултат и подход. Това е втората ключова фраза. И всичко това за целите на европейско сътрудничество за развитие. Тоест, намираме се в областта на европейското сътрудничество за развитие – и определяме най-важните области на риск. Занимавайки се по-конкретно с ориентирания към резултат и подход, на който залага Европейската комисия. Този подход е много важен, тъй като всяка година Европейския съюз Предостави много голяма сума за развитие на най-бедните страни и е изключително важно да може да се демонстрира ефективността на тези средства. Мисля, че документът е от значение и във връзка с настоящите обсъждания по рамката за постигане на резултати на комисията, включително и в областта на международното сътрудничество на Европейския съюз за целите на развитието. В доклада се очертават девет основни аспекти на риска, свързани с сътрудничеството за развитие. Какво е нашето заключение? Ами, първо, че тези е, рискове са коректно определени от комисията, но същевременно, както ясно се показва в документа, са необходими много допълнителни действия, за да се постигнат добри резултати от сътрудничеството за развитие. Нека първо да започнем от основния въпрос, свързан с одита, а именно очертала е комисия, ли е комисията по адекватен начин основните рискове, които са свързани с сътрудничеството за развитие. Нека да видим кои са девете риска – Тук може някои неща да бъдат преформулирани спрямо заглавието. Първо, първа област на риск, последователност или липса на последователност при използването на терминология, свързана с постигането на конкретни резултати. В много документите на комисията се виждат е, определени формулировки, свързани с цели или показатели. На 15-та страница документа ще видите графика 1, която ясно показва това. По съвсем очевиден начин. Обикновено нещата вървят така. Първо, има действия и разходи, които трябва да доведат до някакви резултати. И когато говорим за резултати, имаме предвид три различни вида резултати. А, и някои от тях са свързани с а, количеството свършена работа, други са свързани с а, конкретен постигнат резултат и трети са свързани с по-дългосрочно въздействие. Но много често те се бъркат. Целите трябва да са интелигентно определени, а, да отговарят на акронима SMART, конкретни, измерими, а, свързани с а, определен график и така нататък. Освен това има и а, други показатели. Има показатели, отговарящи на понятието смарт, т.е. има и цели смарт и показатели смарт, т.е. има известно объркване вече на понятията, а във втория абзац се говори и за обективно доказуеми или проверими е, показатели. Е, обективно проверими показатели. На английски OVI. И те също се определят като смарт. Тоест има доста непоследователност при терминологията, която се използва. И това означава, че се стига до някои неясноти, обърквания и затруднения при доброто финансово управление. Така че това е първото важно нещо. Да има много добро а, целенасочено организиране на документацията, така че да има ясна последователност. Това е първата рискова област. Втората рискова област. Липсващата връзка между действията и резултатите. Резултатите, комбиниращи всички три вида резултати, описани по-горе. Крайен продукт, крайен ефект и въздействие. Това означава, че не сме успели да установим ясна, логична, последователна връзка между положените усилия и крайните резултати. Нека да ви дам пример тук. програмите за Малауи и е, Руанда за подкрепа на бюджета. Там се поменават и е, отрасловите политики и политиката за намаляване на бедността в тези две страни, но няма яснота за това как средствата по конкретен начин трябва да допринесат за постигането на тези цели от страна на съответните правителства. Европейската помощ за развитие, както знаете, често се комбинира с помощ от други дарители и много често е трудно да се прецени коя част от постигнатите резултати се дължи на европейските средства и коя се дължи на средствата на други дарители на средства. И там, където има някакви положителни резултати, всеки участник се опитва да убеди останалите, че тези резултати са постигнати и с неговите пари, а пък ако резултатите не са задоволителни, казва, че а, това са били средствата на другите. Това е втората рискова област. Третата рискова област е свързана с сложността, проистичаща от прекалено големия брой и разнообразие на действията. Трябва да бъде. Взето е политическо решение от парламента и съвета помощта да бъде насочена към няколко конкретни области. Комисията се опитва все повече да се съсредоточи върху няколко конкретни отрасъл в страните партньорки. Нещо, което според нас е добро но същевременно много често се сблъскваме с а, проблеми, които засягат всички отрасли. И тези а, проблеми а, винаги се появяват. Може да се работи по три отрасъла, обаче те да се сблъскват с множество такива проблеми, засягащи голям брой отрасли. И тогава вече е, става доста по-трудно да се провери какво става с правата на човек, равнопоставеността между половете, демокра... демокрацията, правата на децата, правата на хората с увреждания, борбата срещу хив, спин, околната среда и така нататък. Това са все примерни за такива проблеми, които засягат всички отрасли. За Камбоджа периода 2014-2020 година програмата за подпомагане е свързана с три области – по-добро управление на ресурсите, образование и добро е, добра администрация. Отлично. Обаче, в тези три отрасъла програмите засяг... Е, е, очертават няколко от въпросните проблеми, засягащи множество отрасли. Включително на равнопоставеност на половете, продоволствена сигурност, и така нататък. Има много, спи, много елементи, които също могат да бъдат добавени. И а, когато комисията работи по подобни теми, тя трябва да направи своя избор, да представи темата пред парламента, да избере 3-4 основни теми на концентрация и да вземе предвид няколко от тези проблеми, които могат да засягат всички отрасли, но въпросът е кои да избере. Защото ако избере много, тогава вече става съвсем неясно как се измерва въздействието. И този допълнителен слой проблеми, засягащи различните множество различни отрасли, всъщност затрудняват оценката на въздействието. Четвъртата област на риск. Многообразието на инструментите за помощ и на различните изисквания за отчитане е, е, от страна на страните партньорки. За какво става дума тук? Трябва да се рам... използва рамката, е, която се прилага в съответната страна страна партньорка. Ако тази въпросна страна получава помощ от шести различни партньори, шест различни държави, например, тя не може да трябва да се отчита по шест различни начина. Има липса на хармонизация между инструментите за предоставяне на помощ за развитие и съответните рамки за отчетност в съответните страни. По отношение на промените в климата има повече от 50 международни е, обществено финансирани фонда, 45 пазара на емисия и 6 е, е, частни е, капиталови фонда. И това са все различни все е, различни начини е, за работа, отлично, е, отлични намерения, огромен брой отлични намерения, обаче е, нещата се затрудняват до голяма степен именно от това многообразие и от факта, че всеки един от тези партньори-донори а, има своите изисквания за отчетност, т.е. съответната страна партньорка просто няма как да се справи с всички тези изисквания. Както знаете, комисията предоставя големи суми от бюджета за международни организации, които да управляват средствата за помощ, но предходни одити установиха, че тези организации не предоставят необходимата информация и а, има проблеми с отчетността, а там, където я предоставят, го правят твърде късно. Така че все още има проблеми с този вид а, непряко управление на европейските средства чрез международни организации и с отчетността на тези организации. Това води до неефективност и проблеми с отчетността. Това беше четвъртата рискова област. Петата свързана с слабостите при отчитане на резултатите и оценката, т.е. обратната връзка. Ако, оценка, ако докладването на резултатите и оценките не се предоставят на време, необходимите знания и пулки. разбира се, не могат да бъдат включени в процеса на отчитане и взимане на, реши, на решения. Това означава, че ще пострада програмирането. Шестата рискова област е свързана с предоставяне на данни за резултатите. Установихме редица слабости в информационната система на Europaid като инструмент за отчетност. Смятаме, че много от сегашните доклади се съсредоточават върху дейностите, изразходваните средства, а не достатъчно върху постигнатите резултати благодарение на изразходваните бюджетни средства. Мисля, че в каре 16 е даден много добър пример. Следващият риск е свързан с качеството на данните. Разбира се, е, събирането на надежни актуални данни струва скъпо и не винаги се извършва от страните партньори. Вече споменах, това е риска тук е липсата на подобни данни да бъде в ущърп на качеството на отчетността. Риск номер 8 е акцентът, как да го кажа, освояване на бюджета. Мисля, че това е постоянна слабост, не само в Европейския съюз, според мен, във всяка институция, във всяка всяка администрация, както частна, така и обществена, във всяка бюрокрация, когато бъде предоставен бюджет, има една склонност а, да се усвои, да се изхарчи, за да не бъде загубена. Това е проблемът на освояването. Твърде много внимание се обръща на просто изразходване на средствата в бюджетната линия, а пък какво е постигнато за тези средства, е, просто се предполага, че средствата са добре изразходвани. Според мен това е, е постоянна трудност и слабост е, и вашата комисия трябва да е наясно с е, този проблем. Може би в други парламентарни комисии няма да се осъзнава толкова добре този проблем. А именно, че е важно да се похарчат парите, а не, за, а не какви резултати са били постигнати. Фактът а, на фактът на изразходване на средствата се превръща в самоцел, което е погрешно. Ето защо има напрежение от една страна от необходимостта бюджета да се изпълни, второ той да се изпълни в съответствие с принципите на доброто финансово управление. Преминавам към последната рискова област и тя е свързана с изборът на начините по които се осъществява помощта. Обсъдихме вече този въпрос неколкократно. Според нас, изборът на начинът по който се изпълнява Europe Aid трябва да се... Приключвам, приключвам винаги трябва да се пречества от подходящ анализ. Така че когато бюджетната подкрепа се осигурява, трябва да има предпазливост при измерване на очакваните ползи спрямо очакваните рискове. Ориентирам се към заключението и съвсем накратко ще кажа, че рисковите области са били правилно набелязани от комисията и е, трябва да се предприемат допълнителни действия за подобряване на сътрудничеството за развитие. Накрая искам да поздравя вашия е, член, който отговаря за отчетността. А, Свързана е, е чудесна работа в доклада. Благодаря ви е, за продължителното търпение, госпожо председател. Благодаря, Барт Стас има думата. Господин Пингстън ни даде много изчерпателно и полезно изложение. Това означава, че аз мога да бъда по-кратък, тъй като много от нещата вече бяха казани. Според мен докладът е много добър и много полезен. Полезен не толкова, не само за нас. Господин Пингстън вече посочи какво е значението на доклада за нас като комисия за бюджетен контрол, но мисля, че докладът е полезен и за парламентарната комисия по сътрудничество за развитие. Мисля, че този доклад ще бъде източник на нови идеи и ще бъде полезен при преговорите с Европейската комисия и държавите членки, особено когато се говори за вниманието към дългосрочните цели. Аз формулирам 12-13 препоръки, но ще се спра първо на 4 елемента. Първо, господин Пингстън и неговите служители казват пределно ясно в своя доклад, че дългосрочните цели трябва да се подобрят. Необходимо е да имаме а, е, така наречените цели смарт. Това трябва да се дефинира ясно преди да се вземе решение за финансиране на различни проекти. Според мен това е първото важно значение на което трябва да обърнем внимание. Също така е важно препоръките да бъдат реалистични и постижими. Това е изключително важно, защото в противен случай, ако се започне работа и в крайна сметка се установи, че целият процес не е произвел някакъв забележим резултат, можем да кажем, че това е трагично. Третата част от препоръките е свързана с по-добро планиране. Господин Пингстън ни даде някои впечатляващи данни за това как се е, разработват е, нови форми на програмиране, при които като различни организации, финансови партньорства, смесени форми на финансиране се използват. И разбира се, ние трябва да следим е, и за това в е, каква среда се осъществява този процес е, и да следим за доброто управление. По-нататък се от се препоръчва контролът, наблюдението да се извършват по-регулярно. Друг въпрос, който според мен е много важен, е свързан с участието и факта, че когато се разрабо... развива капацитет и се привличат представителите на администрацията и се привличат представители на държавите членки, е, атмосферата и климатът за работа са по-благоприятни за постигане на резултати. Така че целият политически диалог, който е необходим, е, е нещо, на което трябва да се обърне внимание. Трябва да подчертаем и условията, с които е свързана помощта. Мисля, че съдържанието на доклада заслужава вниманието на Комисията по развитие. Няма да се спирам в подробности, тъй като искам да чуя с мнението на комисията. Последното, което искам да кажа, е свързано с оценката. Необходимо е да има ясна връзка между оценката на резултатите и отговорността и отчетността в тази област, защото ако искаме да осигурим подкрепа за начинанията си в областта на развитието, ако искаме гражданите да продължат да ни подкрепят, е много важно препоръките на Сметната палата, които са много важни, да бъдат взети предвид. Ако се окаже, че няма достатъчен контрол, върху средствата, които се е, изразходват, е, могат да възникнат трудности. Приветствам доклада, настроен съм положително към него и ми се иска да чуя и реакцията на Европейската комисия. Господин Тойрер. Е, благодаря. Също искам сърдечно да благодаря за този доклад. Той внася много важен принос в изпълнението на подхода на бюджетирането, ориентирано към изпълнение, разработен от парламента. Имам въпрос към Сметната палата и към комисията. Наскоро в пресата излязоха публикации за Световната банка, в които се упоменава, че банката за целите на хибридното финансиране в областта на развитието е използвала експертни познания от данъчни убежища от юрисдикции като Кайманите, Британските Виржински острови, Бахамите и други. Да не говорим за досиетата от Панама. Има ли информация за това, че при използването на средства на Европейския съюз за целите на развитието също са използвани подобни инструменти и структури. И ако отговорът е да, то какво е направено, за да няма конфликт с системи за избягването на данъчно облагане? Само, няколко, само един коментар. В финансовия регламент е забранено именно това. Госпожа Шмидт, благодаря за доклада на колегата Стас. Благодаря и на представителя на Сметната палата за много доброто му и отстойно изложение. Не мисля, че е необходимо да се впускаме в подробности, нека обаче отново се спра върху приоритетите на НП в тази област. Ние подкрепяме препоръките на Европейската сметна палата, според нас има спешна необходимост от усъвършенстване на техническата част, за да се постигат по-добри резултати. Трябва да се разработят по-добри насоки, да има по-точна терминология, да се използват по-добре целите и показателите. Трябва да има ясна връзка между действията и дейностите и очакваните резултати. Трябва да се усъвършенства и системата за предоставяне на информация в рамките на отчитането. Въпросът за наличността и качеството на данните. Не за първи път обсъждаме този въпрос. Жалко е наистина, че в века на цифровизацията продължава да има съществен проблем с данните. Трябва да работим за справянето с този проблем. Анализът на риска, режима за изпълнение. Тези аспекти трябва да бъдат подобрени, за да се допринесе за защитата на финансовите интереси на Европейския съюз. Иска ми се препоръките на Сметната палата да бъдат изпълнени колкото се може по-бързо и по-добре. Искам също нашата комисия своевременно да бъде информирана за изпълнението им. Председателката благодаря. Аз също искам да се изкажа. Докладът според мен е много добър. Той потвърждава впечатлението ни, че изразходваме средства за сътрудничество за развитие, без да знаем какво постигаме с това финансиране. Понякога дори не знаем какво искаме да постигнем. И резултатът е един. Средствата след това липсват в бюджета ни. Констатациите в този доклад, въпреки че не са нови, ме шокират. Генерална дирекция помощ за развитие със своите 5000 служители явно не е в състояние да гарантира спазването на основния принцип в политиката за развитие, именно постигането на резултати. Какъв напредък е постигнат по информационната система в рамките на отчитането на изпълнението. Доклада ви съдържа несъмнено много критични констатации, но какво е постигнато по тази информационна система и смятате ли, че знаем какво искаме да постигнем? Имам въпроси към генералния генералната дирекция на комисията. Ще дам след малко думата на нейната представителка, която е председател на работна група изпълнение и ориентиране към резултати. Каква е ролята на вашата работна група? Може би темата, по която работите, не е толкова популярна. Не разполагаме с достатъчна точна информация за случващото се по места, за това какви резултати се постигат по места – Оценката обикновено се извършва от пенсионирани служители на комисията. Това е моето впечатление. Какви средства инвестирате в извършването на оценка и кой я извършва? Аз оставам с впечатлението, че възлагате тази задача на бивши ваши колеги, просто за да прекарват приятно времето си, да пътуват по света и за да не стоят без работа. в какви основни области за подобряване на качеството на данните и на тяхната обработка работите? Кои са моделите за обработването на данни? Би ми се искало, както каза колегата Шмидт, да ни докладвате за това. Госпожа Каминара. Благодаря. Приветстваме специалния доклад. Високо оценяваме проблемите, които той поставя на дневен ред, свързани с риска. Както се посочва в доклада, и ние осъзнаваме пред какви рискове сме изправени, започнали сме и работа по някой от тях. Нека се спра на нещо, което повдигнаха немалко ваши колеги. Констатациите от рамковия доклад бяха публикувани през март 2015 година. През идния месец, през месец май, ще публикуваме доклад за резултатите от помощта и сътрудничеството за развитие. Това ще бъде една огромна крачка напред в посока към предоставянето на подробни данни за резултатите от проекти по сътрудничество за развитие в развиващи се страни. Това ще е първият по рода си доклад – от тази година нататък ще излизаме ежегодно с такъв доклад. Комисията е приела набор от нови документи за многогодишно програмиране за периода до 2020 година. Опоменавам това, тъй като в доклада има препратки към проекти и програми от предходния отчетен период. Междувременно сме решили някои от проблемите. Работим по решаването на други проблеми, които се посочват в доклада. По въпроса за наличността на данни и информационните системи, върху който се спряха немалко ваши колеги. Наясно сме, че има много какво да се направи по отношение на информационните системи. Работим по въпроса. Генералната ни дирекция, заедно с друга ресорна дирекция в комисията, работи по създаването на оперативна система за проследяване на финансови данни. Система, която ще ни даде възможност да изготвяме много по-подробни отчети и да ги изготвяме много по-лесно. Вече сме започнали работа по този проект. Той е в процес на реализиране в моето звено за изпълнението и ориентираността към резултати. Нека се спра върху някои от друг, останалите въпроси, които повдигнахме. Работим в над 100 държави. Нерядко си взаимодействаме с други държави членки или международни донори. По възможност се опитваме да хармонизираме работата си, най-вече когато си взаимодействаме с други държави членки. Опитваме се да хармонизираме разработването, реализирането на проекти и отчитането по тях. Когато работим с други действащи лица, този процес трае доста по-дълго. Опитваме се до голяма степен да вземем предвид системите, действащи в страните ни партньори. В някои държави обаче няма системи за отчитане или действащите системи в никакъв случай не са съвършени. Някои държави нямат никакви системи за отчитане, в други случаи заедно с държавите членки работим за усъвършенстването на вече действащите такива системи. И тези разлики доста осложняват работата ни. По някои по-конкретни въпроси, които повдигнахте, Говорихте за извършването на оценка. Тук ще се спра по-подробно върху работата на моето звено. То бе създадено на 1 октомври миналата година. Подотчетни само 4 отдела, работещи в областта на изпълнението и ориентираността към резултати. Един от тези отдели е специализиран в оценките. Този отдел работи по докладите за резултатите, по управлението на знанието и въвеждането на нова информационна система за резултатите. Работата във всички тези области ще превърне Генералната дирекция в една много по-новаторска организация, която разчита на знанието. Има още два отдела. Единият работи по управлението на знанието и по-точно в областта на обучението на служителите ни, така че по-ефикасно да реализираме проектите за сътрудничество за развитие. Работим и по управление на знанието, съдържащо се във вече изготвени доклади и по въпроса за това как тези доклади да бъдат използвани за бъдещи проекти. Това е накратко работата на моето звено. Всяка година изготвяме между 10 и 15 стратегически оценки. Те се отнасят или до определена тема, засягаща всички държави. Например, инфраструктурните проекти или се извършват на географски принцип, т.е. прави се анализ на всички области, в които работим в конкретна страна. Освен това, правим системни оценки на отделни проекти. Извършваме и много по-масштабни оценки, отнасящи се до всички страни, за да можем да се извлечем и по-общи полки. По въпроса за данъчните убежища, и дали има риск от злоупотреба с такива системи. Финансовият регламент ни забранява да установяваме отношения с данъчни убежища, така че това не би трябвало да е проблем за нас. това ще приключа. Ако има други въпроси, ще се включа отново. Благодаря. Обработката на информация, основана на знанието, е тема, която предстои да обсъдим в по-общ контекст. Има проблеми в други генерални дирекции. Благодаря ви, господин Пинкстен. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Äh, благодаря, госпожо председател. Благодаря и за положителните коментари. По въпроса на господин Тойрер за това дали имаме информация за ползването на подобни структури, не, нямаме такава информация, но е вероятно да има проблем. Point. Това, което казвате, е много важно. Както парламентът добре знае, се използват все по-сложни инструменти и много често намеренията са добри. Но колкото по-сложни са инструментите, толкова по-високи са рисковете. толкова по-високи са рисковете от сериозни грешки. Точно както видяхме през последните няколко седмици, в някои банки от голямо значение, защото има прекалено много нива на управление. Както казваме в точки 76 и 77, ако комисията използва определен инструмент – е много важно първо много внимателно да се обмислят нещата, преди да се прибегне към съответния инструмент. Независимо от това, че инструментът сам по себе си може да изглежда отлично решение и да може да доведе до ефект на лоста и така нататък. Това са точки 60, 76 и 77. Според нас, не се обмислят нещата достатъчно добре, преди да се подбере инструмента, който да се прилага. Защото видяхте какво стана през последните седмици, документите от Панама и така нататък. Представете си нещо подобно да се случи с парите на европейските дънакоплатци това ще доведе до огромни проблеми. Благодаря и на госпожа Шмидт, както и на председателката ви, госпожа Гресле, за положителните коментари. Докъде сме стигнали? Както виждате в документа, който очертава правните основания и документалните основания. В точка 19 там се казва Договор за функционирането на Европейския съюз предоставя е, съгласно член на е, 380 е, комисията да предостави е доклад е, възоснова на постигнатите резултати. Тоест, това е в договора. Нещата са съвсем ясни. По вашия въпрос, госпожо Гресли, е, Важно е да се задвижат нещата, да се види, че се върви на някъде, да се обърне внимание на проблемите. И се надявам до година-две комисията да може да ни предостави съвсем конкретни резултати. Нещо, което иска и вашият докладчик. Благодаря много. Госпожо Шмидт, благодаря ви за положителната оценка. Председателката, благодаря. Госпожо Каминара, искате ли да вземете думата още веднъж? Заповядайте. Yes, thank you very much. Uh... Благодаря много. Само няколко уточнителни коментара. Uh, що се отнася до това, че е необходим анализ преди да започнем даден проект. Ние го правим, това е част от а, стандартните ни процедури. А, говоря за точка 76 и 77. Миналата година ни излязохме с конкретни насоки, в които се подчертава а, отново фазата на анализ и освен това всичките ни доклади на оценка са публично достъпни документи. Те са на нашия вебсайт и всеки, който се интересува от тях, може да ги разгледа, включително и депутатите. Що се отнася до проблеми, до безпокойствата, свързани с отчетността, свързана с постигнатите резултати, тези безпокойства сигурно съм ще бъдат успокоени в момента, в който се публикува до месец доклада, който предстои и за оценка на въздействието. Председателката следва продължение. Докладчикът не иска да вземе още веднъж думата. Приключваме по тази точка. Благодаря ви за участието в дебатите. Следваща точка от дневния ред. Специален доклад номер 4 от 2016 за ЕИТ. Европейския институт за иновации и технологии. Вече сме имали доста проблеми с този институт в Комисията по бюджетен контрол. Представителят на Сметната палата е господин Бренинг Майер, докладчик от наше име е господин Де Йонг. Господин Бренинг Майер, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Е, Уважаема госпожо председател, уважаеми е, дами и господа депутати в Комисията по бюджетен контрол, дами и господа. За мен е чест да представя специалния доклад на Европейската сметна палата за Европейския институт за иновации в Будапешта. Основните теми в нашия специален доклад са следните. Иновацията е основната, основен прицел на работата на агенцията, която е създадена през 2008 година. И разглеждаме работата на агенцията от 2008 до 2016 година с цел да се анализира какво е въздействието на работата на агенцията за насърчаване на иновациите. Целта на агенцията е да съвмести работата на различни изследователски институти, образователни е, институции е, и малки и средни предприятия в така наречените КИКС – центрове за обмен на познания, които са насочени за, към иновации в различни области, например климата, дигиталната економика и прочие. Какво е нашето крайно заключение? Заключението е, че този тип центрове КИКС са много добра инициатива, тъй като а, а, има полза от съвместяването на всички тези различни а, елементи, необходими за постигане на новаторски въведения. Посетихме такива центрове, разговаряхме с хората там и първите ни впечатления показват, че има много ентусиазъм и че има доста впечатляващи постижения в областта на иновациите от е, областта на научната дейност до развойната дейност от лабораториите до фирмите. Много е важно това, че се събират тези три страни на иновационния процес в центровете КИКС. Разговаряхме обаче и с трима финансови управители в три различни такива центъра и те ни казаха, всяка година сме длъжни да излезем с кандидатури за грантове. Хиляда страници е вся, всеки документ и няма а, каквато и да било сигурност, че следващата година проектът ни ще продължи. Административната тежест е много висока и Европейския а, институт за иновации и технологии контролира а, кандидатурите, но не показва особен интерес към действителната дейност на центровете КИКС. Опасяваме се, е, че е, казвате, че е, тук говорим повече за администрация, отколкото за действителен интерес към новаторството. И затова основният въпрос е, е действително добре ли са подбрани мерките, за да е, насърчават новаторството в тези центрове. Има сложна оперативна рамка и сериозни затруднения при управлението. И нашите е, препоръки са следните. Що се отнася до правното основание за Европейския институт за инновации и технологии, трябва да се промени в тази връзка финансовия модел и трябва да се работи с периоди повече от календарна година и споразуменията трябва да бъдат сключени по-бързо, по-рано, преди началото на програмите, за да се създаде сигурност за центровете КИКС. Европейски институт за иновации и технологии трябва да се съсредоточи повече върху действителното въздействие и да използва по-добре възможностите за гъвкавост, предложени от Хоризонт 2020 година. Правилата трябва да бъдат направени така, че действително да отговарят на потребностите на центровете за обмен за познание КИКС. И накрая, но не на последно място, Европейския институт по инновации и технологии няма достатъчно служители, така че трябва да се разрешат проблемите с е, щатното разпозна... разписание и да се а, създаде повече капацитет за анализ. По време на одит вече е, институтът предприе няколко мерки в правилната посока, но е, това не е достатъчно. Комисията и института приеха всички наши предпоръки, нещо, което приветстваме. И накрая, но не на последно място, много се радвам, че комисаря на Ворачиш създаде комисията експерти, които да бъдат негови съветници за реформирането на Европейски институт по иновации и технологии и за бъдещото му развитие, вземайки предвид препоръките на Сметната палата. Това са уводните ми думи по доклада. Ако имате въпроси, ще отговоря с удоволствие. За Berichterstatter hält das Wort. Bitte schön. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. En ook hartelijk dank aan de heer Brenningmeijer voor zijn... Uh... Господин Де Йонг, благодаря госпожо председател, благодаря господин Бреннинг Майер за неговия доклад и за уводните думи. Нека първо да видим откъде тръгваме. Европейски институт за инновации и технологии е част от една по-голяма система инструменти, която Европейския съюз използва да насърчи новаторството в Европейския съюз. В медиите наскоро излезе доклад от научната общност, в, която се, в който се очертават някои оплаквания и по-конкретно това, че работата в тази област не е достатъчно ем, добре координирана. Твърде много елементи ем, има, които не са добре координирани за това трябва по-скоро да видим как се организира цялостния отрасъл, какви са различните ни инструменти в Европейския съюз и как по-добре да организираме нещата към постигане на резултат. Основни, другият важен коментар, друг важен, друг сложен въпрос за института за иновации и технологии е следният. Сметната палата в своя доклад не обръща достатъчно внимание на фундаменталните изследвания. А, ако обърнем внимание на фундаменталните изследвания, това означава включително развитие на лекарства за развиващи се страни, където а, има твърде малък бюджет за закупуване на лекарствата. Така че е много важно е, лекарствата да са ефикасни и научно-развойната дейност да е ефикасна. Опасявам се обаче, че фундаменталните изследвания са доста застрашени е, в момента, защото има прекалено съсредоточаване върху е, приложните изследвания. Ако видим какво става в областта на, на лекарствата, на, на безопасността на храните и така нататък, е, ще видите, че много често те се оплакват, че не могат вече да намерят учени, които никога да не са работили за фармацевтичната промишленост или е, е, за хранително-вкусовата промишленост, тъй като все повече институции в областта на научните изследвания и университети зависят от е, финансиране от частния сектор. И така, вярно, добре е да има връзка с пазара, но не трябва да се забравят фундаменталните изследвания. И така, по отношение на Европейския институт за инновации и технологии. Какво трябва да се направи? Първо трябва да се е, съсредоточим върху нещата, свързани с е, основни елементи, е, идващи от науката, които могат бързо да доведат до постигане на конкретни резултати чрез приложение на познанието. Вторият важен въпрос. Кога е необходимо Европейския съюз да предоставя подкрепа на бизнеса за постигане на конкретните резултати, свързани с съответните научни открития, т.е. от научно откритие до конкретен продукт, който пък може да доведе до печалби. Ами първо, най-важното е, е хората да бъдат събрани на едно място. И мисля, че системата от центрове КИКС е много добър начин да се постигне именно това. Обаче от там нататък до кога да продължава финансирането? Ако се стигне до момент, в който вече може да се каже, добре, фирмата вече има връзка с а, а, научната сфера, която е достатъчно добра, от там нататък необходимо ли е да се предоставя допълнително финансиране? трябва да се сложи е, някаква граница, защото отвъд някакъв предел вече може да бъдем обвинени в държавна помощ. По препоръките. Съгласна съм с препоръките. Доста странно, например, че има система, която изисква в допълнение на основните дейности на центровете да има и допълнителни дейности, а пък тези дейности не са особено ясно определени. Някои от допълнителните дейности вече се са проведени, но ако разгледаме постигнатите резултати в областта на, е, на работата на центровете, а, е много трудно да се сравни сегашния резултат с ситуацията преди тяхното възникване. Подкрепям препоръката, защото препоръките, защото за е да се намали бюрократичната тежест и да се постигнат по-добри резултати, нещо, което е важно за нашата комисия. Ще изготвя работния документ до няколко седмици и приветствам препоръките на Сметната палата. Благодаря ви. Ще изчакаме работния ви документ, но нека това не се превръща в процедура тук. Господин Вон. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика и на сметната палата. Като докладчик за агенциите тази година аз посетих института в Будапешта. Имах възможност да посетя една от общностите за знание и новаторство. Бях впечатлен от новаторската дейност, която се извършва там. Мисля, че се върши хубава работа там има и някои проблеми, например с текучество на служителите, особено сред по-високопоставените служители. Постигнате известен напредък и се радваме, че е, Сметната палата излезе с безрезервен доклад Институтът приема вашите препоръки, което говори за сериозното им намерение да решат проблемите, особено с тези общности за знание и новаторство. Повдигнахте и други модели, финансирания модел и субсидиите. Трудна е системата за анализ и помес, разбира се, целта е да се постигне устойчивостта на тези общности. Това е амбицията и на института, и на, общна, и на тези общности за знание и новаторство, но ще трябва време за това. Комисията ще направи преглед на ситуацията но мисля, че ще бъде добре да ги попитаме дали имат някакви първоначални идеи, Що се отнася до самата сметна палата, искам да ги попитам дали са анализирани различните модели на финансиране, защото аз установих, че има различни финансирани модели. Не знам дали имате заключение за най-добрия финансиран модел. Може би трябва да се направи проучване и да ни кажете кой е най-добрият метод за финансиране на агенциите. Това ще бъде полезно и за самите агенции. Благодаря. Колегата Али. Уважаеми колеги, Искам най-напред да благодаря на докладчика и на Сметната палата за доклада. Целта на разглеждане аудитен доклад на първо място е да се отговори дали Европейския институт по иновации и технологии е ефективен инструмент за насърчаване иновациите в Европейския съюз. Защото трябва да бъде отбелязано, че през последните десетилетия Европа изостава в областта на иновациите в сравнение не само с Северна Америка, но така и също и с Азия. Дори може да се направи констатацията, че Европейския съюз няма иновационна култура, която да трансформира постиженията в областта на основните научни е, изследвания в нови продукти и услуги е, с е, висока добавена стойност. Основната задача, която седи пред Европейския институт за иновация и технология е да бъде подобрена връзката между образованието, науката и бизнеса, с което да се даде тласък в развитието на Европейския съюз в областта на иновациите. За тази цел института е подсигурен с един солиден финансов ресурс, който е в размер на 2,7 милиарда евро за периода 2014-2020 година. Тези средства обаче не се изразходват директно за финансиране на отделни проекти, а, а се предоставят на пете е, кика, е, общности на знания и иновации. Основното заключение в е, доклада на Сметната палата е, че сложната оперативна рамка на института и проблемите в управлението му са е, затруднили цялостната му ефективност. Е, при функционирането се проявяват редица проблеми, свързани с модела на финансиране на Европейския институт за иновации и технологии, за отношенията между института и киковете, финансовата устойчивост на киковете, както и оценката на постигнатите резултати. Тук бих искал да обърна внимание на един факт, че финансирането на инновационния процес по линия на Европейския институт за иновации и технологии е концентрирано само в определени държави, като на картата на ЕС има цели бели петна, в които не се развива никаква дейност, на, дейност в това направление. Имайки предвид всичко, което изказах, считам, че препоръките на Сметната палата са разумни и навремени тяхното реализиране би следвало да, е, да подсили ролята на Европейския институт за иновации и технологии, която трябва да <clears throat> изиграе тя своята роля в е, стратегия 2020, е, за да осигури един интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Благодаря. Благодаря, господин Сарвама. You, Благодаря, госпожо председател. Аз замествам нашия докладчик в Сянка, който има други задължения в момента. Докладчикът в Сянка приветства специалния доклад, публикуван от Сметната палата за Европейския институт той е съгласен с коментарите на Сметната палата и подкрепя препоръките. Иска да посочи, че институтът беше създаден възосновата на ясна амбиция. Институтът е възможно за развитие на Европейския съюз в областта, в областите на образованието, науката и бизнеса. Очевидно има обаче и много слабости. Институтът има нужда от промени от гледна точка на оперативните процедури. Докладчикът в Сянка имаше възможност да посети института в Будапешта и да се запознае с неговата дейност. И на тази основа иска да отбележи, че института, независимо от слабостите в доклада, има добавена стойност за европейският пазар и економика, които не могат да се пренебрегнат. Иска да посочи, че когато се оценява дейността на института, трябва да отчетем няколко външни фактора, които оказват въздействие върху неговия успех. На първо място липсата на стратегически идеи в областта на новаторството от страна на комисията и държавите членки. Това влияе върху ефективността на дейността на агенцията. Второ, местоположението на института и засилващото се въздействие върху текучеството на служителите и е, сроковете, които бяха необходими за изграждане на стратегията и мрежата. Може би това нямаше да е проблем, ако институтът беше в друга страна, повече ориентирана към новаторството. Е, следователно, институтът има нужда от повече време, за да разработи ефективна стратегия. Докладчика в Сянка иска да посочи различ... Е, солидният напредък от 2014 година на сами положителните стъпки предприяти от новото управление. Обеден е, че институтът ще продължи да подобрява своята дейност през следващите години. И най-сетне докладчикът иска да посочи, че института трябва да се съсредоточи върху упростяване и рационализиране на оперативната рамка по отношение на финансирането и наблюдението, да гарантира максимална прозрачност и яснота при процеса на подбор и да се съсредоточи върху добавената стойност и жизнеспособност на проектите и също така да насърчи повече малки и средни предприятия да се възползват от неговите субсидии. Благодаря. И аз се включих в списъка на желаящите да се изкажат. Имам въпрос за взаимодействието на ресорната генерална дирекция в комисията с генерална дирекция научни изследвания и новаторство. Тя всъщност е отговарящата за работа на института дирекция. Бе отбелязано, че няма активно участие от страна на тази дирекция. Давам думата на представителя на комисията, господин Краули. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за всички ваши коментари. Най-напред искам да потвърдя казаното в доклада, че комисията, института, института не е представен тук и мога да говоря от тяхно име, напълно приемат заключенията и препоръките на Сметната палата. Ние проведахме продължителни дискусии с аудиторите в процеса на разработване на доклада. Има някои нюанси, някои различия, но що се отнася до основните за констатации, че институтът трябва да упрости, рационализира бюрократичните процедури, да се съсредоточи върху резултатите, а не на процеса, се приемат напълно и препоръките на Сметната палата включват препоръка за промяна в правното основание на института. Всичко това се приема безрезервно. Това е съгласието, което сме постигнали с аудиторите. Що се отнася до въпросите, повдигнати от депутатите, господин Де Йонг направи разлика между фундаментални и приложни изследвания. Ако използвате тези критерии, очевидно институтът е повече при фундаменталните изследвания, има обаче един нюанс, че структурата на института отразява предизвикателствата в обществото. Е, общностите за знания и иноваторства са изградени в съответствие с въпроси като промени в климата, така че работи се фундамент, по фундаментални изследвания, които не винаги водят до пазарни решения. Например, в областта на здравоопазването някои от е, въпросите, които повдигнахте, са свързани с етиката и медицината и структурата на разходите в медицината. Това са въпроси, въпроси, които ще бъдат включени в дневния ред на тези кикове. И някои от областите, в които и след се извършват изследванията, няма непременно да доведат до решения с пазарни решения. Хубаво е да се държи сметка за това разграничение. И институтът е ориентиран към пазарни проучвания, но това не изчерпва неговата цел. Господин Навон повдигна въпроса за устойчивостта на дейността, която се извършва в института. Важен въпрос. Въпрос, по който коментират и аудиторите. Устойчивостта на киковете е труден въпрос. Ние проведахме дискусии по този въпрос. Не сме несъгласни с твърдението, че има трудности. Трябва да приемем, че това не е нещо, кое, на което първото поколение кикове са обърнали достатъчно внимание в първите години на своето съществуване. Но този въпрос сега е включен категорично в приоритетите на киковете института. Всеки от тези кикове трябва да разработи стратегия за устойчивост и това е свързано и с въпрос повдигнат от господин Де Йонг. Какъв е в какъв момент ще решим, че не е достатъчно да наливаме повече пари в киковете на института? И в отговор на господин Воган мога да кажа, че въпросът сега е включен ясно в приоритетите на киковете в по-голяма степен, отколкото в началото. И това е въпрос, който ще бъде предмет на по-обширни коментари. Е, ще можем да кажем дали е, институтът ще може да постигне онази устойчивост, е, която е била предвидена в първоначалният мандат. Господин Воган попита какво точно имаме предвид при разглеждането на правното основание. Ние ще отговорим на това, което казват авторите. Някои аспекти от финансирането на института отразява регламента регламента създаването на института. това е изискването приносът на комисията да не е повече от 25% и да се балансира от други източници. Както документират аудиторите в доклада, това е разпоредба, която според някой може да се нарече творческо счетоводство, но това е счетоводството не отразява реалността и, и има препоръки практиката да се промени, приемаме това преди да направим промяната. Ще трябва да намерим начини да отразим ефекта на мобилизирането и идеята на финансиране от страна на Европейския съюз от самото начало беше, че това финансиране да, мобили, да доведе до мобилизиране на други източници. Това е основният модел. Трябва да намерим по-добър начин това да се реализира и това ще бъде сърцевината на всяка законодателна промяна. Институтът и комисията вече започнаха процес на размисъл по други аспекти на регламента на института. Тук трябва да спомена, че сигурно знаете, че комисията е отговорила на това заключение на доклада в смисъл, че се предстои средносрочен преглед на института, очакваме резултатите, но искам да кажа ясно, че това по никакъв начин не е условие за приемане на препоръките на аудиторите. Ние ще отговорим на препоръките с преразглеждане на е, правното основание на института. Това ще стане след средносрочния преглед. Мисля, че ние ще информираме вашата комисия и всички заинтересовани страни. Госпожо председател, е, аудиторите повдигнаха и въпроса за а, надзора. Това е въпрос, а, който предизвика оживени дискусии с аудиторите. Няколко думи за происхода на института. Първоначалната идея беше представена през 2005 година. Целта беше института да, да бъде нещо като Масачусетския технологичен институт, образователна институция, така че първоначалната идея за създаването му беше да бъде изграден а, около образователна институция. И задачата беше, мандата беше даден на комисаря по образование на културата. Е, разбира се, задава се въпроса дали това е най-уместното, най-уместният начин за е, предоставяне на отговорност. Според е, някои заинтересовани страни той може да бъде разположен другаде да и независимо от местоположението, трябва да има по-добри връзки между института, не само с тази генерална дирекция на комисията и, и с други. Тук имаме различия с констатациите в доклада. Според нас има разумна степен е, интеграция на подхода на комисията пред института това се реализира в няколко, фирми, в няколко форми. Институтът взаимодейства с нашата генерална дирекция, трябва и, и когато има нужда от взаимодействие с други части на, на комисията, ние сме нещо като посредник. Общностите за знание и новаторство имат свои мандати. Те взаимодействат с Генерална дирекция Климат, с Генерална дирекция Цифрова политика, по въпрос свързани с информационните технологии, новите кикове, като здравеопазване, има отделни връзки с различните служби. Те са, различ... Те са добре свързани с различни области, на политиката на комисията. Понякога те се обръщат към нашата генерална дирекция, понякога не. често имат преки връзки с различни политически области, отразяващи мандата им. И един от въпросите, които е и тъб би повдигнал, е, че кикът за климата взаимодействие взаимодейства с службите на комисията, които е, подготвиха конференцията в Париж. Те взаимодействат с тях, е, без да се налага да минават през нашата генерална дирекция на този етап. Не е необходимо ние да участваме. Не е необходимо ние да пречим е, на необходимите дискусии за тематичните разговори, които се водят ако искаме киковете да е, играят своята роля на ниво разработване на политика. И моят е, отговор е, на коментарите на аудиторите е, че има разумна степен на интегрираност на института в общата политика на Брюксел. Работим с колегите си, отбелязваме препоръките, отбелязваме коментарите, т.е. заинтересованите лица са предали определена информация на аудиторите, следователно трябва да има нещо вярно в това, което са казали. Ние трябва да подобрим диалога и да насочваме института към съответните области в по-голяма степен. Преди да приключа, беше създадена група на високо ниво от комисария Навръчич. Може би ще бъде полезно да кажа няколко думи за нея. В тази група влизат петима експерти които ще работят с кратък мандат, т.е. те започнаха работа миналия месец, ще докладват пред комисаря на Врачич през есента. Вниманието им ще бъде насочено към подпомагане на управителния съвет на института да формулира бъдещата стратегия на института. До, до сега групата е разгледала проекто доклада. Те проявяват интерес към основните стратегически въпроси в доклада, а не обръщат внимание на подробни въпроси от кухнята, така да се каже. Групата ще анализира стратегическото бъдеще на института в контекста очертан от господин Де, Де Йонг който говори за необходимостта от рационализация на общата дейност на института във всички области, особено във връзка с стратегията 2020. Това е контекста, в който работят. Ще формулират и препоръки. Това е група, която се ще докладва пред комисаря Врачиш, управителния съвет на института, ако вашата комисия проявява интерес и ако вашите членове проявяват интерес, можем да отчетем това. Ако съм пропуснал нещо, моля за вашето е, извинение. Благодаря господин Бренинг Майер. Благодаря на представителя на комисията, господин Бренинг Майер, но моля да бъдете кратък. Благодаря. Разискванията според мен бяха много ценни и полезни, както разискванията за работата на института, така и за работата на киковете. Представителят на комисията направи разлика между научните изследвания и тяхното подпомагане и от друга страна насърчаването на новаторството в Европа. Последното спада към функциите на киковете. Целта на института е да постави началото на определени процеси. но в момента, в който започне някакъв процес, той трябва да продължи да се развива устойчиво, т.е. без финансиране от Европейския съюз. Във връзка с това господин Вон се спря на един много важен въпрос, а именно ефикасността на различните модели на финансиране на агенциите. Можем да го успокоим, като кажем, че Сметната палата ще продължи да обръща внимание на различните модели на финансиране. По отношение на института сме за модел на финансиране, основаващ се на съвместни проекти и на многогодишно програмиране на финансирането. Мисля, че ще знаем много повече, ако направим сравнение с други агенции. Трябва да направим сравнение между безвъзмезното финансиране, субсидиите и процедурите по възлагане на обществени поръчки. Госпожо Гресле, говорихте по един важен въпрос, а именно сътрудничеството между института и структурата, която може да прерасне в нов съвет за новаторство. Well with... В момента няма много голямо ниво на взаимодействие в комисията. Мисля, че трябва да се придаде по-голяма публичност на това взаимодействие и то да прерасне в по-конкретни действия. Генералната дирекция RTD обяви създаването на съвета за новаторство. Комисията трябва да изясни какво точно ще е взаимодействието и с този съвет. Комисията упомена групата на високо равнище, бих предложил на тази група да даде по-ясни доказателства за ефекта на лоста от работата на института. Вероятно е много от партньорствата и проектите, които той вече е инициирал, да достигна до устойчиво ниво на развитие. Така институтът наистина разполага с потенциал за постигането на пробив в новаторството. Дейността му не бива да остава само на хартия. Трябва да има конкретни резултати от нея. Господин Де Йонг. Съвсем накратко, госпожо председател, дебатите според мен бяха много полезни. Вие и колегата Вон се спряхте върху някои моменти, които могат да бъдат включени в работния документ, който ще изготвя. Като цяло има широк консенсус за необходимостта от промени в работата на института. Благодаря. С това приключихме по тази точка. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Точка 8. Специален доклад 10 от 2016 година. Този доклад бе представен вчера. Посветен е на процедурата при свръхдефицит в економическия и паричен съюз. Става дума за процедурата предвидена по пакетите от 2 и 6 законодателни акта. Представител на Сметната палата е господин Чвикъл. Нашият докладчик е господин Брайан Хейс. Господин Чвикъл, имате думата. Госпожо председател, господин докладчик, уважаеми членове на парламента, госпожи и господа, благодаря че провеждате разискванията по този доклад само ден след публикуването му. Ще ви представя нашите констатации и препоръки. В доклада, заглавен допълнителни подобрения, необходими за гарантирането на ефективно прилагане на процедурата при свръхдефицит, установяваме, че Европейската комисия не прилага достатъчно стриктно тази процедура. Първоначалната и цел е е да се гарантира балансираност на европейските финанси. Освен това, комисията не е достатъчно стриктна при наблюдението върху структурните реформи. Тя се съсредоточава по-скоро върху правните и технически аспекти от процедурата, не толкова върху резултатите от нея. Комисията полага усилия за рационализирането на тази процедура. Въпреки това установяваме, че не работи достатъчно ефикасно за набавянето на надежни данни от държавите членки. Не прилага процедурата достатъчно последователно. Подложихме на анализ процедурата на валидиране на статистическите данни, предоставени от държавите членки, процеса на подготовка на вземането на решение за образуване на процедурата и действията на службите на комисията. Не сме подложили на анализ уместността на праговете, нито пък качеството на данните на държавите членки. Поставихме акцента върху прилагането на политиката от страна на комисията. Запитахме се дали има надежни данни и достатъчно добри анализи, предоставени от Евростат и от държавите членки, както и от Генерална дирекция економика и финанси. Установихме, че комисията подлага на анализ качеството на данните на държавите членки, възоснова на обстойни вътрешни насоки. След това изготвя прогнози, като използвам широко използвани методи. Има обаче някои проблеми с статистическите данни. Не са лесни за следване препоръките. Данните не винаги са пълни. Не се прави достатъчно добър преглед на системите за контрол на държавите членки при изготвянето на статистики. Не се извършват и достатъчно преки проверки на данните от държавите членки. Процесът на оценка от страна на Генерална дирекция економика и финанси трябва да бъде усъвършенстван и да стане по-прозрачен. Проведени са редица реформи, които са увеличили сложността на процеса на анализ. Така няма ясна връзка между анализа и заключенията. Така, например, не е ясно кога една фискална мярка може да се квалифицира като еднократна. Не може да се даде количествено изражение на такива мерки по въпроса за адекватността и уместността на действията. Установихме, че процесът на анализ не е достатъчно прозрачен. Поставя се акцента върху дефицита, не толкова върху дълга. Така не може да се направи оценка на дългосрочната стабилност на публичните финанси, най-вече на високо задлъжнели държави. Освен това, отчитането на коригиращите действия от страна на държавите членки може да бъде подобрено. Наблюдението и контролът от страна на комисията за области, в които се използват все по-сложни инструменти, няма прозрачност, не се прави и достатъчна оценка на ефикасността на структурните реформи. Всички реформи са въвели структури за подобряване на бюджетната дисциплина, но процедурата като цяло не е достатъчно ефикасна. Освен това, има и ограничено въздействие върху прилагането на предложените структурни реформи. Какво искаме да се подобри в бъдеще? Комисията трябва да въведе процедура, която да е по-надежна. Във връзка с това сме излезли с някои препоръки за усъвършенстването на процедурата, насочени както към Генерална дирекция Евростат, така и към Генерална дирекция ЕКФИН. Искаме да се въведе по добра процедура за валидиране на статистическите данни. Трябва да се увеличат прозрачността и яснотата на анализите. Взетите решения трябва да са по-обективни. Комисията трябва да се възползва от изпълнителните си правомощия, както и да подсили взаимодействието с държавите членки, най-вече с Националния фискален съвет. Освен това, трябва да се използват по-ефикасно отделните механизми за надзор. Комисията игра изключително важна роля при гарантирането на добро функциониране на процедурата при свръхдефицит. Но комисията трябва да работи по-стриктно. Към момента тя не знае какво точно се случва по места и не прилага последователно правилата. Благодаря. Думата има докладчикът Брайан Хейс. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на палатата за важния специален доклад, който бе публикуван едва вчера. Доколкото разбирам, това е последният доклад, изготвен от представителя на Сметната палата. Затова го и поздравявам за извършената през изминалите 6 години работа. Става въпрос за това как комисията се възползва от ресурсите си, за да подложи на анализ ефикасността на процедурата. Трябва да си отговорим на този въпрос, тъй като процедурата се вписва в новата архитектура, за която дадоха своя глас европейските граждани. В Ирландия, например, бе проведен референдум по въпроса. Гражданите искат да се въведат правила, които да въжат за всички. Тези правила трябва да се прилагат еднакво във всички държави членки. Тази нова архитектура трябва да бъде защитена. Защо? Защото ако някои държави натрупат свръх дефицит, то онези, които ще бъдат най-силно засегнати, ще бъдат най-бедните граждани, тъй като те най-много зависят от финансиране от държавата. Затова и трябва да направим така, че да действат такива правила, които да подпомогнат именно бедните хора. Държави, които вече са преминали през процедура при свръхдефицит, като моята, която бе натрупала огромен свръхдефицит в размер от 11 до 13%, има огромни предизвикателства – и можем да се справим с тези предизвикателства, като въведем подходящата структура. В доклада си се спирам върху три момента. Единият е свързан с интегритета на системата. Тя трябва да е приложима както към големи, така и към малки държави членки. Правилата трябва да действат както за малките, така и за големите. Не бе така в миналото. Правилата, освен това, трябва да са прозрачни трябва да измерваме едно и също, като разполагаме с уеднаквени данни в целия Европейски съюз. Това трябва да се гарантира от Евростат и от Генералната дирекция на комисията. Защо казвам това? Защото държавите с свръх дефицит, за разлика от държавите с дефицит от 3% от БВП, се нуждаят от по-различни економически мерки за насърчаване на растежа. Трябва да сме наясно с това, когато изготвяме мерки за данъчното облагане и за растежа. Мерки насочени към увеличаване на заетостта, и увеличаване на постъпленията от данъци. Освен това, и това е третият момент, върху който се спирам в доклада, държавите членки трябва да проявят ангажираност. Те трябва да работят активно за подобряване на бюджетното си състояние. Това не бива да им се налага отгоре. В миналото правилата не се прилагаха еднакво към всички. Преди десетина години някои държави членки, големи държави членки, извършваха сериозни нарушения на пакта за стабилност и растеж, без от това да има последици. Не бива да допускаме подобно положение в бъдеще. За да може една държава да премине от коригиращата част към Превентивната част са необходими нови економически и структурни мерки за подобряване на бюджетното и положение. Има и още нещо много важно, според мен. И това е сближаването. В случая прилагаме опити за сближаване, което е важно не само за отделните държави членки, и за всички ни. В, на пазарите на недвижима собственост има дисбаланси в някои държави членки, от което простичат дългосрочни проблеми за всички нас. Затова, когато полагаме усилия за сближаване, трябва да сме наясно, че трябва да елиминираме тези дисбаланси, които възникнаха вследствие от допуснатите през последните 15 години грешки. Процедурата при свръхдефицит се отнася не само до дефицита, но и до дълга. В момента европейският континент е високо задлъжнял поради кризата от 2008 година. Затова трябва поетапно да намаляваме размера на дълга, който продължава да е прекомерно висок. Работил съм в областта на финансите в Ирландия. Не е толкова сложно да се намали дефицитът. Може да се увеличат постъпленията от данъците, да се намалят разходите, или да се направи опит за стимулиране на растежа. Колкото е по-висок растежа, толкова са по-високи постъпленията от данъци и толкова по-голям шанс има за справяне с дефицита. Държави като моята и други държави членки, които са в изключително затруднено положение, трябва да получат подкрепа от Европейския съюз, за да възстановят растежа. Единствено, ако има растеж, ще може да се преодолее и разликата между разходите и постъпленията от данъци. Приветствам доклада на Сметната палата. Радвам се, че в него се прави оценка на начина по който комисията използва ресурсите си, за да извършва наблюдение. Необходими са също повече прозрачност и по-голяма съгласуваност на данните – от анализите на отделни държави. Тук не съм изцяло съгласен с Сметната палата. Мисля, че анализите по страни трябва в по-голяма степен да са публично достояние. В някои случаи, както справо отбелязва палатата, тези анализи съдържат деликатна информация. И в такъв случай може да ги разглеждаме при закрити врата тук в парламента, но иначе според мен няма основания за това да не оповестим напълно резултатите от анализите на комисията. Искам да знам освен това дали комисията разполага с достатъчно свои служители във всяка държава членка, за да може да анализира процедурата при свръхдефицит, да си отговори на въпроса дали тя е достатъчно стабилна, за да се постигнат крайните й цели – Парламентът, според мен, трябва по-подробно да анализира процедурите при свръхдефицит по държави. Имам предвид нашата комисия. В доклада, освен това, посочвам, че националните фискални съвети също трябва да изиграят своята роля, като част от новата структура. В моята страна в момента действа такъв съвет. Действат такива съвети в други държави членки. Трябва в по-голяма степен да постигнем съответствие между нашата и тяхната работа. Както казах, процедурата се свежда не само до намаляване на дефицита, но и до намаляване на дълга. В доклада посочвам, че трябва да има достатъчно гъвкавост при прилагането на правилата, уреждащи тази процедура. Трябва да има достатъчно гъвкаво тълкуване на правилата по пакта за стабилност и растеж, тъй като се стига понякога до непредвидени събития в макроекономически план. Трябва за това да има достатъчна гъвкавост. Има разлики между отделните национални економики. Има огромна разлика между националните економики от Средиземноморския регион и тези от Северна Европа. Някои економики са по-ориентирани към износа. Трябва да има гъвкавост не по отношение на правилата, а по отношение на тяхното прилагане към процедурата при свръхдефицит. И накрая комисията трябва при прилагането на тези правила тясно да обвърже действията си с структурните мерки по европейското полугодие. Много е важно да има връзка с препоръките по страни в рамките на полугодието. Понякога няма достатъчно участие на парламентите и не се извличат необходимите полуки от, от докладите. Наистина има още много проблеми за решаване. Добре дошли на колегите от Комисията по економически и парични въпроси. Госпожа Яла Сендер. Gracias, Presidenta. Sí, eh, yo también, digamos, eh, le agradezco que haya invitado a los, a los representantes. Благодаря, госпожа председател. И аз много се радвам, че сред нас представители от Комисията по економически въпроси, и искам да благодаря на колегата Хейс за ясната презентация и за това, че е очертал доста важни въпроси. Сметната палата ни полага много на този първи етап на оценка на инструментите във връзка с изискванията за по-добро управление след кризата. Кризата, която доведе до толкова сериозни проблеми. Ясно е, това е предизвикателство за всички нас и за комисията, и заобщо за всички нас. Доста неща научихме. утре, например, ще представя един доклад за финансовата помощ. Всички тези неща са част от процеса на научаване, за да разберем какво можем да направим и да не се случват такива неща за в бъдеще. И за това искам да помоля представители на Сметната палата да ни даде малко повече информация във връзка с финансовата криза и с кризата с беженците. Един от основните въпроси е свързан с динамичните инструменти в рамките на Европейския съюз. Разполагаме с такива инструменти и можем да ги използваме, когато се налага поради криза. По някой път кризите са по-предвидими, друг път по-малко. Финансовата криза се разви бързо и стигна а, застрашителни размери изключително бързо. И един от моите въпроси към Сметната палата е следният. Дали този доклад и доклада, който изготвяте по кризата с беженците, е, са доклади, които да очертават препоръки за справяне с кризата? Как да можем да действаме не само с краткосрочни мерки, а в дългосрочен план, превентивно. Как можем да променим твърде бавно задвижващите се мерки от страна на Европейската, на Европа е, и огромното количество административни изисквания. От друга страна, трябва да видим как можем да се справим с кризата бързо, да се мобилизираме. Това е мой въпрос към Сметната палата. Имам въпрос и към представителите на комисията. Говорили сме за свръхдефицита, има различни причини за дефицитите, но ако искаме добро качество, трябва да има как да действаме в различните обстоятелства. Различно беше положението в моята страна, що се отнася до дълга, от това в страната на господин Хейс. И разбира се, ако говорим за дефицита, то по принцип е тежък проблем и води до сериозни проблеми по-нататък. В Европа ние всички сме свързани едни с други. Видяхме как се разпространи финансовата криза. И е, може би не е лошо да се говори и за процедури, свързани с прекомерния излишък. Има страни, които имат прекомерен излишък. Има такива страни, които въпреки това се държат, сякаш живеят в ситуация на дълг. А, затова въпросът ми е какво може да се направи, за да не доведе това до твърде големи осложнения. В Европейския съюз има страни, които по исторически или религиозни причини е, са имали определени навици на управление, които водят обаче до сериозни рискове. И мисля, че е, не само прекомерният дефицит е, е риск, мисля, че прекомерният излишък е риск. И освен това, тук в Европа едни имат прекомерен излишък, други трябва някакси да се справят с дефицита сам самички. Въобще, кога, как ще се случат нещата, как можем да ги насърчим. И освен това, на, по отношение на сметната палата, дайте няколко препоръки. Какво смятате и вие за процедурата за прекомерен излишък? Ще до рапорта, да, ще мембро комисия ИКОН. Благодаря много и аз искам да благодаря, че са поканени членове на Комисията по економически въпроси. Искам да подчертая няколко елемента, които според мен са важни. Първо, важно е да говорим за прозрачността. Много е важно докладите, които следват обсъждането между комисията и държавите членки, също да бъдат изпратени пред за, до парламента и е важно да се знае на кой етап на процедурата за прекомерен излишък се намира всяка една държава членка. Много е жалко, че не, разполаг... че не можем да разчитаме на достатъчна прозрачност по-настоящем. Параметрите, които прилага комисията, не са ясни за всички. Мисля, че комисията трябва да продължи да прилага в по-голяма степен наци... участ... съветите и на националните данъчни съвети. Мисля, че тази процедура за прекомерния дефицит е добра. Добре е да се намали дългът на държавите членки, защото това е важно за устойчивото економическо развитие в средносрочен и дългосрочен план, но все пак не трябва да се залага на тази цел за сметка на всичко останало защото имаше сериозни бюджетни ограничения, които значително намалиха активността на европейската економика и забавиха възстановяването от кризата. Този тип мерки трябва да бъдат преустановени. Разбира се, не трябва да се а, просто да се наливат едни пари а, с надежда, че това ще подобри потреблението, економическото развитие. Това е ясно. Не бих могъл да се съглася с подобни мерки. А, затова съгласен съм с докладчика, че ни трябва повече гъвкавост и много повече прозрачност, при управлението на действителната ситуация на всяка една държава, членка на Европейския съюз, защото в крайна сметка тази процедура беше създадена, за да има възможност да се помогне на държавите членки. Да им се помогне да излязат от кризата и да им се помогне по-добре да управляват бюджетите си и разходната част на бюджета по-конкретно. И не може да се каже, че по един и същи начин се развиват нещата навсякъде в Европейския съюз. Напротив, във всяка една от 28-те държави членки положението е различно. Да не говорим, че има разлики между различните региони и дори и между страните, които имат подобни характеристики на економиката, пак има различия. Затова трябва да разполагаме с достатъчна гъвкавост и да се работи много разумно и с всяка отделна членка, да се работи по-отделно. Да има препоръки по държави членки и парламентът да бъде много добре информиран. И така, нека да поздравя докладчика и е, да ме приветствам отново резултатите от одите, които са от голяма полза за нас. Е, Господин Луке, благодаря, госпожо председател. В изказванията си до тук колегите се съсредоточиха най-вече върху економическия аспект от процедурата при свръхдефицит. Колегите говориха за това как е бил решен с дефицита, решен проблемът с дефицита по време на економическата и финансова криза говориха за това какви са възможностите за справяне с дефицита, например намаляване на разходите по държавния бюджет или пък по-скоро разходи в по-висок размер. Но не това се визира в специалния доклад на Сметната палата. Какво се констатира в него? Констатира се, че явно при прилагането на правилата по процедурата при свръхдефицит са допуснати тежки технически грешки, грешки по процедурата. Тези грешки са допуснати от комисията. Констатациите в доклада са шокиращи. Явно данните не са достатъчно надежни. Не се проверява дали данните отговарят на изискванията ни, т.е. дали са качествени и дали са последователни. Процедурата като цяло е недостатъчно прозрачна, тъй като отделните стъпки не се документират в достатъчна степен. Всичко това са сериозни пропуски при прилагането на постановените от парламента правила от страна на комисията. От това възниква въпросът дали правилата, които сме приели, са разработени така, че дават възможност за разумно, добро прилагане, без да се вменява прекомерна тежест на комисията. Или пък, вероятно, парламентът е въвел прекомерно сложни изисквания за процедурата при свръхдефицит. Вероятно е да е предвидил прекалено сложна процедура по цялостното европейско управление. Констатациите на Сметната палата са тревожни. Може би причината за тези тревожни констатации е, че въобще не е възможно да се прилагат правилата и че комисията е принудена да взема решения, граничещи с произвола по отношение на данните и на методите, които използва. Вероятно е също така да няма реална възможност за достатъчно добро документиране на използваните методи, така че да са и достатъчно прозрачни и обосновани действията на комисията. Сметната палата констатира също така, че комисията използва широко разпространени методи. Аз в миналото съм работил учен, като учен и Малко се тревожа, като чуя формулировката широко разпространени. Какво означава това? Когато се говори за методи в науката, не се използват широко разпространени методи. Всички методи, които се използват, се подлагат на анализ. Не би ли трябвало да се поставят под въпрос методите, които използва комисията. Факта, че тези методи са широко разпространени, означава ли задължително, че тези методи са добри? Няма ли възможности за прилагането на альтернативни методи? Има ли научни данни за ефикасността на използваните от комисията методи? Всички тези въпроси трябва да бъдат поставени на дневен ред. Трябва да си зададем и въпроса, на който вече се спря и представителят на Сметната палата, а именно какво стои зад еднократните мерки, какви са последиците от тях, какво означава дефицит, който не е структурен по своя характер. Каква е разликата между структурен и неструктурен? Има ли достатъчно добре документирани действия за изчисляването на този неструктурен дефицит? Как точно се квалифицира дефицитът като структурен и неструктурен? Вероятно е за целта комисията да взема недостатъчно прозрачни, недостатъчно добре обосновани решения. Като се вземат предвид констатациите на Сметната палата, смятам, че вероятно парламентът е възложил на комисията задача, с която тя изобщо не може да се справи, тъй като сме предвидели много сложни процедури. Процедури, които не дават на комисията друга възможност, освен да действа непрозрачно и произволно. И като се има предвид това, може би трябва да се запитаме дали не трябва да променим правилата. Господин Фленаган. Е, е, е, Благодаря много. Много интересно. Искам да се присъединя към коментарите на колегите, колегата пред мен за бюджетния излишък, защото на много места се говори и за бюджетния дефицит, но когато се търси бюджетен излишък, винаги се намира процедурата за прекомерен дефицит, а по излишъка има някакъв, някакъв линк към Европейския парламент на във връзка с процедурите за прекомерен излишък или прекомерен дефицит, обаче като штракната на тази връзка няма да видите никакви повече подробности. Въобще, доста а, странично някак си се засяга темата за прекомерния излишък и въобще за какво става дума, само да се а, наказва страни като Ирландия, които се сблъскват, се сблъскват с дефицит или а, все пак да се обърне внимание и на страни като Германия, където по-настоящем има прекомерен излишък. Та и моят въпрос е за излишъка. Какво смятате за това? Председателката, нека и аз се изкажа винаги са се прилагали най-разпространените методи с аргумента, че винаги се е прилагал този подход. Въпрос към комисията. Има ли гаранции за равното третиране на по-големи и по-малки държави членки? В доклада си палатата упоменава и Италия и Франция и за Франция заявява, че не разбира защо е било взето съответното решение. Сред нас е господин Баредо Капелот от Евростат и господин Пенк от Генерална дирекция ЕКФИН. Кой от двама ви ще започне? Uh, ECFIN, could... Благодаря. Нека аз да започна от името на Генерална дирекция ЕКФИН, тъй като голяма част от въпросите бяха свързани с конкретните елементи на процедурата за прекомерния излишък. Много се радвам, че тук имам възможност да представя позицията на Генерална дирекция ЕКФИН по този важен доклад. Искам да благодаря на докладчика за отличните коментари изготвени при това в рамките на доста кратко време. Нека първо да отговоря на въпроса, зададен от вас, госпожа председател, а именно прилага ли комисията достатъчно, извинете, безпристрастно своите правила към всички страни, независимо от това дали са големи или малки. Отговорът е да, правим всичко възможно това да е така. В своя доклад предоставяме е, и технически възм... Е, обяснения по е, този въпрос във връзка с възраженията повдигнати за Франция. Сметната палата повдига възражения по отношение на по-малки страни, Малта, например, и правим всичко възможно да реагираме на тези възражения. Не смятаме, че е, комисията има различно отношение към различните страни, независимо от техния размер. Докладчикът е, е, споменава ситуация от преди 13 години за една голяма страна, където едно политическо решение бе взето или по-скоро не беше взето но трябваше да бъде взето от съвета. Съветът беше отговорен за това. Комисията винаги е подхождала безпристрастно към всички страни, независимо от техния размер. Нека сега да отчертая няколко съображения, за да може по-добре да представя проблемите, с които се сблъскваме и след това да се спра на препоръките на Сметната палата и евентуално да се спра и на въпросите, зададени от е, депутатите. Изготвеният документ е, съдържа много важни коментари и основно значението на адаптивността, на която е да било фискална рамка и необходимостта тази гъвкавост да е част от конструкцията на фискалната рамка. Аз работя по темата от много години, работил съм и по преговорите е, за пакета от 6 да, законодателни мерки. И се казва, че има триъгълник на невъзможността, а именно това, че не е възможно да се постигнат три цели едновременно – простота, предвидимост и адаптивност. А, това са трите върха на един триъгълник и а, не може да се намери решение, което да а, е максимално добро и по трите измерения. Също времено, ако се опитаме да съвместим адаптивността с предвидимостта, нещо, което често се изисква, тогава се увеличава сложността. И дори е, такъв един опит с по-голяма сложност, пак в, в крайна сметка не би постигнал резултати, ако се доведе до намаляване на е, възможности се за осмотрение при конкретни бюджетни економически обстоятелства. Ето, например, докладчика спомена Ирландия – и Ирландия, както и други страни, са много добър пример, при които може да се е, види значението е, на вземането предвид на обстоятелствата, които са много типични и характерни за конкретната страна. Това в никакъв случай не трябва да бъде възприемано като непоследователност или не е, достатъчна строгост. И освен това тук се казва, да, че става дума за наднационална фискална рамка. Подчертавам наднационална. Тоест няма как да имаме идеален отговор и дана реакция и разбира се, а, оценките са различни. И това се вижда и в нашите отговори на повдигнатите от Сметната палата въпроси. Нека сега да се спра на препоръките, които са най-важният въпрос, който обсъждаме днес, и да кажа, че препоръките на Сметната палата се занимават с доста важни въпроси, всички те са значими и потвърждавам ангажимента на комисията да продължи да работи сериозно по всяка една от тези теми. Дори там, където е невъзможно на този етап да се приложи препоръката изцяло, това не означава нежелание от наша страна. По-скоро разглеждаме евентуалните последици от цялостното прилагане на съответната препоръка и евентуалните правни измерения. Комисията, както беше подчертано, вече е предприела коригиращи мерки в множество области, включително що се отнесе до прозрачността, въпроса повдигнати от Сметната палата и от някои депутати, които се изказаха по темата. Да, действително, там можем да признаем, че има възможности за подобрение. И тук искам да кажа, че от 2014 година насам комисията е публикувала оперативните е, разпоредби, оперативния ваден меком, е, както е известен, е, за да може всички да, да знаят точно как се прилагат правилата. Също същевременно се споделя с, държавите членки и всеки един елемент от подробните ни изчисления – и в последно време тези изчисления се обменят и с националните данъчни съвети. И въпрос, който е информацията все по-достъпна. И действително, когато има процедура по прекомерен дефицит, сме готови да признаем, че по-рано е обръщано прекомерно внимание на намаляването на дълга. И нашият последен доклад а, включва сериозен економически анализ, който подчертава този въпрос. Същевременно, нашата е, рамка от правила бе значително променена с пакет от 6 законодателни мерки, за да се вземат предвид и препоръките, които бяха оставени в, на по-заден план по-рано. Работим по а, темата и когато а, разглеждахме случая на Малта, взехме предвид и критерия за дълга, нещо, което бе споменато от Сметната палата, но тук не искам да се забравя, че Държавният дълг, публичният дълг е а, мярка, която не може пряко да бъде е, е област, по която държавите членки не могат да имат пряко влияние. Могат да имат само непряко влияние. Много често има обстоятелства, които са отвъд контрола на съответната държава членка. И много често се е, случва да има а, такива обстоятелства, които да не позволяват а, намаляване на дълга. Що се отнася до структурните реформи, а, ние сме съгласни, че темата е много важна. Не сме напълно съгласни за инструментите. Съгласни сме, че Европейското полугодие предоставил е, необходимата рамка за структурни реформи, включително и тези необходими в контекста на процедурата за прекомерен дефицит. Също времено се безпокоим, че ако се използва тази процедура за пряко въвеждане на структурни реформи, може да има отрицателни последици, защото ще се създаде прекалена сложност в процедурата, която ще доведе до объркване и е, няма да се постигне първоначалната и чест. Що се отнася до отчитането от страна на държавите членки, съгласни сме, че не винаги то е било достатъчно добре. Приемаме, че е необходимо да се прилагат правилата по-строго. Е, обаче имаме известни безпокойства, свързани с някои адекватни инструменти, особено процедурата за наручение по графика не сме сигурни дали трябва с изоставане от графика незабавно да се прилага процедурата по нарушенията. Или иначе сме готови да вземем преди препоръките на Сметната палата и факта, че не всички изисквания са били напълно спазени от държавите членки. И накрая по санкциите. Нека да подчертая, че комисията е готова да прилага правните разпоредби, които са напълно ясни и напълно задължителни. А именно, ако, и за това, ако не сме приели сяло препоръката, то е защото смятаме, че тя по същество нищо не добави, защото тези неща вече са ясно казани в правото на Европейския съюз. И ако се приеме като препоръка, то това означава, че комисията не е препо... прилагала тази разпоредба до тук. Всъщност ние смятаме, че а, тези разпоредби са били напълно прилагани от комисията. Още нещо за участието на Европейския парламент. Нека да ви припомня разпоредбите които са свързани с економическия диалог, член втори от съответния правен текст, ако правилно си спомням. И там се казва, че има определени е, изисквания за комисията държавите членки е, е, по отношение на процедурата. Може би парламентът може да използва своите правомощия в тази връзка комисията винаги ще е на разположение да представи своята позиция по различните процедури. Що се отнася до работата с фискалните съвети. Казах, че а, се а, обменя информация вече, но що се отнася до правните мандати, е, задачата на тези съвети е по-скоро да следят приложението на вътрешните правила. Т.е. трябва да имаме предвид какви са задачите. Дори там, където тези фискални съвети са създадени благодарение на европейското право, те имат тази задача на национално равнище. Адекватния достъп до ресурси, да, действително, на моменти има недостиг на ресурси. Това е проблем, който опасявам се няма да бъде продолян скоро, тъй като знаете, че комисията е поставена под натиск да, мали, да намали ресурсите си. Правим всичко възможно да оптимизираме а, използването на ресурсите, но няма какво да крия. Има, имало е проблеми и ще има проблеми с ресурсите поради този натиск. Прекомерния дефицит, а, това е процедура, която се основава на договорите. Става дума за за, за е, е, дефицита, натрупан от е, определени държави и това не е дефицит на комисията. и ако разгледаме нещата от гледна точка на дефицит и излишък в цялостната економика, нека да ви припомня, че като част от честе законодателни мерки имаше и процедура за макроекономически дисбаланс, която може да се приложи и която позволява чрез различен инструмент да се действа в една ситуация, при която има прекомерен излишък на, на макроекономическо равнище. Ще спра до тук, за да дам думата на колегата, който ще говори за статистика. It's okay now. I shall be relatively brief. I will also start uh, in mid... И аз ще бъда кратък и ще отговоря на въпроса на председателката дали подходът ни е еднакъв към всички страни. Уверявам ви, че да, докладчикът спомена, че е необходимо да има еднакви прозрачни правила за други. В контекста на данните за процедурата за прекомерен дефицит и има си правила, Европейската система за отчетност, това е правното основание. Прозрачността е на лице, подходът ни е еднакъв към всички. Утре ще излезем с цифрите за предишните години и ще ви поканя да се справите с тях. Що се отнася до събирането на данните, анализът на сметната палата набелязва някои области, в които може да се обърне повече внимание, що се отнася до документацията и прозрачността. Що се отнася до прозрачността, ние следваме прозрачния подход на Евростат. По чекмеджетата ни няма нищо. Всичко е качено на вебсайта, с данните, с протоколите от всички посещения в страните. Разбирам, че Разбирам това, което казва Сметната палата, че е, трябва да се публикуват на вебсайта. И аз е, отнасяме се с разбиране към всички искания за неразпространение на някои данни. Ние искаме да публикуваме и писма, по които няма споразумение, защото те съдържат поверителна информация по търговски въпроси и така нататък. Но ние държим на прозрачността на данните. Разбира се, винаги има какво да се поправи и подобри. Ние имаме процедура за подобряване на качеството. Сметната палата споменава, че трябва да се стремим към пряка проверка, анализ на системите на контрол. В крайна сметка трябва да видим с какви ресурси разполагаме, не само в Евростат, но и в страните. Колегата спомена, че ситуацията в комисията не е толкова роза, но в държавите членки от статистическите институции бягат служители, а тези статистически институти играят важна роля. Процедурите ни са адекватни и те са пригодни за целта. И ако имаме повече хора, ще можем да осъществим повече дейности. Ние се отчитаме при економическия и финансов комитет, никога не е имало критика за качеството на данните, никога не е имало отрицателна оценка или поне през всичките тези години, през които аз отговарям. Имаме процедури, които дават възможност за изразяване на резерви или изменение на данните Имаме процедури за финансови санкции за онези страни, които манипулират данните. И прилагаме тази процедура и когато Сметната палата казва, че не сме достатъчно стрикни, трябва да се има предвид, че лансирахме инициатива срещу манипулиране на данните. Много се радваме на доклада на Сметната палата. До... Благодарни сме на докладчика. Искаме а, да разработим следващите степки и разбира се, ние ще се стремим към практическа реализация на препоръките. Но се радваме на това, че документът казва, че Евросат е положил значителни усилия за да подобри оценката на качество от гледна точка на процедури, механизми за контрол. Оценяваме това. Повечето от решените въпроси, очертани от доклада, са били предмет на дейности. Мога да повторя, че сме в състояние да гарантираме качеството на данните за процедурата за прекомерен дефицит. Благодаря. Благодаря. Колегата Аяла зададе въпрос за процедурата при излишък. Моля да бъдете съвсем кратка, тъй като нямаме време. Благодаря, госпожо председател. Искам само да попитам. Вие казахте, че подхождате еднакво към всички страни при събирането на данните и изискванията. Ако искам да попитам обаче дали всички държави членки имат еднакъв подход към Евростат, често виждаме, че данните съдържат празноти. големи държави членки и малки държави членки не винаги предоставят системни данни. Дали парламентът можем да ви помогнем а, при отношението, при подхода на държавите членки към Евростат? Ще ви помоля за кратък а, отговор. Да, благодаря за въпроса. Мога да отговоря на испански, що се отнася до информацията, която страните могат да предоставят на Евростат. Това е кодифицирано и стандартизирано. Разработени са таблици, задължителни декларации, трябва да ги изпращат. Всички страни изпращат една и съща информация. Сега отворихме котията на Пандора. Господин Луке. Не исках да се изказвам, госпожо председател. Исках само да помоля представителят на Сметната палата да вземе конкретно отношение показаното тук. Има противоречие между това, което каза представителя на Евростат, според когото данните са достатъчно качествени и това, което каза представителя на Сметната палата. Не се притеснявайте, така или иначе ще обсъдим този въпрос. Господин Чвикъл, вие днес за последен път участвате в наше заседание, за това нека ви благодаря за работата ви до тук. Имате дума. Благодаря, госпожо председател. За последен път съм тук като член на Сметната палата. Мисля, че през последните два дни успяхме да представим доклада. Обеден съм, че ще има и последващи действия. Утре ще се обсъждат финансовата помощ за страни в затруднение и процедурата за прекомерен дефицит 2008 година не даваше възможност държавите членки да издържат на финансовата криза. И за това беше предоставена помощ на някои страни от други с прекомерен излишък. Е, този доклад анализира ситуацията в страни, които са включени в процедурата в резултат на кризата. Фискалната им ситуация се е влушила в резултат на кризата. Ние нарочно раз... направихме разграничение между страните, които са големи и малки, които са включени в програми а, е, и страни, които не са в еврозоната правим и констатации за предприяти стъпки от страна на комисията. Самият процес не е достатъчно прозрачен. Дори за нашите аудитори, които имат достъп до всички данни, е трудно да възпроизведат работата на комисията. Ако се направи сравнение. Да, методологията е съща, но има се правят много повече допускания и тези допускания не се документират, особено когато се променят. Ето защо смятаме, че има нужда от повече последователност. Така че когато има прилика в ситуацията, да речем данъчното облагане или разходите – дейност, действията трябва да са, също да са подобни или пък да има данни за това, защо не са. Данните се предоставят от държавите членки възоснова на един и същи модел. Но ние казваме, че Евростат не анализира системите за контрол в държавите членки така че, за да се знае дали начинът по който се включват определени субекти, които са държавна собственост. Ето защо ние препоръчваме повече проверки. Вторият важен въпрос е свързан с това как да се преодолее финансовата криза, беженската криза и така нататък. Процедурата за прекомерен дефицит е, има за цел да осигури възможност за маневриране, когато има криза или да се формулира набор от действия, когато възникне криза. И един, и един от елементите на успех на процедурата е, че в шесте държави член, които анализирахме съотношението БВП дълг е повече, е по-висок в сравнение с предишните 6 години. Беше зададен въпрос и от други докладчици. Съществуват много механизми, европейски семестър, превенция, корекция. Ние ще разработим а, а, доклад по европейския семестър. виждаме, че е нужна координация и сега, за да обобщя. Необходими са по-нататъчни действия. Оценяваме, че комисията обмисля как да усъвършенства нашите препоръки. Но в, когато комисията обмисля подобряване на валутно-економическия съюз, някои от тези препоръки ще имат своето място там. Ние имаме обща валута, следователно трябва да има и повече фискална координация. Благодаря, госпожо председател, и се радвам, че имах тази възможност да работя с вашата комисия през последните 7 години. Благодаря. Накрая ще дам думата на Брайан Хейс Нека обърна внимание на колегите от комисията ЕКОН, че също трябва да включат тази важна точка в дневния си ред и да поканят за участие представител на Сметната палата. Това им е позволено и Комисията по бюджетен контрол би се радвала, ако го направят. Чудесна идея, защото тези въпроси са хоризонтални за нашата дейност, дори и този доклад. Вярно е, че този, тези въпроси имат отношение и към мандата на економическата комисия. Първото, което искам да кажа, е свързано с санкциите. Може да ме наречете Тома неверния, но ще повярвам, когато видя. Имаме наследена а, невъзможност и трудност при налагане на санкциите. Предпои и имам подозрение, че това въжи повече за големите сни, отколкото за малките. Ще повярвам на санкциите, когато ги видя. И когато това стане, ще се отнесем сериозно и към процедурата за прекомерен дефицит. Някои колеги повдигнаха въпроса за излишък те са прави. Излишъка и дефицита са две страни на една монета. А, ако искаме да се сближат економиите, економиките. Има една страна, в която излишъка и дефицита са две страни. Няма процедура за излишък, както казаха колеги. Въпросът е, искаме ли да има такава? Много са примерите за страни, които са преминали изключителен процес на адаптация, която, които трябваше да намалят капиталовите разходи, които не можаха да инвестират в своята економика. И ако има едно изискване за това, за което да използват а, своят излишък, биха могли да възникнат трудности, така че трябва сериозно да се замислим. Има и други въпроси. Колегите са прави по въпроса за излишъка. Страните с излишък носят отговорност да започнат да изразходват част от средствата, за да насърчат инвестиции и търсене в еврозоната и Европейския съюз. След като преминеш от дефицит и постигнеш излишък, какво да правиш? Да заделяш средства, за да може да сплатиш дълга си, но как стои въпроса с, с насърчаването на търсенето в Европейския съюз, трябва да, трябва да се занимавам с този въпрос. Сега за парламента. Както казаха колегите, имаме редовен структуриран диалог с председателя на Еврогрупата, ръководителя на ЕЦБ. Това е въпрос по това е диалог по паричните въпроси. Той не е достатъчен, за да се направят оценките. Правят се много важни оценки от комисията страна по страна. Според мен трябва да имаме достъп до тях. Ако това не може да стане публично, трябва да го направим при затворена врата, за да видим доколко са автентични тези декларации и дали процедурата се прилага по един и същи начин навсякъде. Аз мисля, че този доклад на Сметната палата ни даде възможност да направим анализ в малък брой страни, но трябва непрекъснато да се стремим да подобряваме процедурата и да подобрим отчетността пред парламент. В противен случай няма да спечелим подкрепата на населението, което представляваме, когато искаме, когато се обосноваваме, е, когато обосноваваме необходимостта от правила. Председателката, благодаря ви за интересния доклад и за интересните разисквания. Още веднъж благодаря на колегите от Комисията по економически и парични въпроси. Следваща точка – посещение на комисията ни в Германия през месец ноември миналата година. Ще трябва да отложим дебатите по тази точка. Моля на господин Фай да ме извини. Ще трябва да отложим точката, тъй като сега трябва да пристъпим към заседанието на координаторите. То ще се проведе при закрити врата. Моля онези, които нямат право да участват, да напуснат залата. Публичното ни заседание ще продължи в 15 часа. Благодаря ви и закривам заседанието.